председател. Отвирам поседение. Откривам е, заседанието. Госпожа Херцог, процедурен въпрос. Е, добро утро на всички, господин председател. Вчера обсъждахме бюджета и по време на дебата стана ясно, че докладът на ИТРЕ не е стигнал до службите. Проверихме, докладът е готов, изпратен надлежно и вероятно е, се е случило нещо по пътя. Не е толкова важно да се намери кой е отговорен за това. Важното е нашия доклад, който е основа и за разговорите в тристранната комисия, трябва да стигне там, където трябва. Той трябва да бъде изпратен като официален документ в съвета. И аз го вземах със себе си, и ще го ви го представя на вас и на представители на съвета, за да сме сигурни, че предложенията на комисията ИТРО, които бяха гласувани единодушно, ще стигнат в съвета на време. Благодаря. Благодаря. Ще направим именно така, както предлагате. Чудесно начало на днешните дебати. Първа точка от дневния ред днес е съвместен дебат, общи разисквания, подготовка на срещата високо равнище на Г20 на 11 и 12 ноември. Ще изчуем също така изявления на съвета и комисията за предложението за е, заседанието на съвета на 28